Goede, goedemiddag iedereen. Uh... Добър ден на всички. Уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, Комисията по бюджет, разполагаме с един час за да обсъдим един изключително важен документ, който става все по-сложен. Имаме двама докладчици, господин Ревелини и госпожа Греслес и почти 500 изменения. На мен се пада да председателствам това заседание като заместник председател на нашата комисия нашият председател е избран за член на НЕАПО. Има там доста работа. Колегата Калфин е тук от Комисията по бюджет. Предлагам ви да, дам, да дадем думата най-напред на докладчиците. Ще, след това ще изслушаме докладчици ще изслушаме коментарите и след това господин Паради от комисията. Кой от двамата докладчици ще започне? Господин Ривелини. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря за финансовия регламент. Е би трябвало да кажа веднага, че са внесени още 260 изменения към вече внесените към доклада. Както казахте, става дума за огромен труд по един много сложен въпрос. Измененията обхващат най-различни аспекти Целта е да се усъвършенства съществуващият финансов регламент. Сред подобренията следва да споменем многогодишната рамка и правното основание. В бъдеще това ще бъде под формата на регламент, както и междуинституционалното споразумение по бюджетното управление и доброто финансово управление в Европейския съюз. Тук влизат въпроси като електронното управление, принципът на последователните години, т.е. суми съответстващи на поетите задължения в конкретни години – те се, това става, става, също въжи и за неизразходваните средства. Създава се и глобален резерв за многогодишната финансова рамка. Създава се система за борба срещу измамите – от 265-то изменение нататък, упростяване на системите за събиране на данни и изменение 300 за разходите за персонал. Също така има пояснения по общото управление и задълженията на държавите членки по-конкретно потребността държавите членки в своите действия да защитават финансовите интереси на Съюза с, послед... с предварителни и последстващи проверки. Разбира се, възможни са и много други подобрения. Обедени сме, че през следващите месеци няма да ни бъде лесно Предстоят ни продължителни разговори с съвета, особено по член 56 за акредитационната система, разбивката на премиите и така нататък. Преди да приключа моите бележки и дам думата на госпожа Гресле, искам да направя едно пояснение и предложение. Най-напред пояснението забелязах, че няколко колеги са внесли изменение към член 29, чиято цел е да се премахне идеята за допустим риск от грешки. Искам да привлека вниманието на колегите към това, че ние докладчиците се стремим да усъвършенстваме предложението на комисията, където се дефинира това понятие за допустим риск от грешка, само за да се реши на, на средствата, които са експост. Нашето предложение, възоснова на предложение от Сметната палата, въвежда ново понятие допустим риск от грешка. То се отнася не само за държава членка, но и за конкретните фондове, т.е. превръща се в управленски инструмент. Накрая искам да ви обърна внимание върху факта, че въвеждането на този инструмент няма да промени прага от 2% в методологията на сметната палата. Ако въведем понятието допустим риск от грешка, се казва, че всяко превишение е недопустимо. В миналото давахме освобождаване от отговорност в случаи, в които грешката беше 5%. И ако бъде прието нашето изменение, това няма да, се, няма да бъде възможно в бъдеще. Представил съм текст на устно изменение където се решава въпросът за допустимата, допустимия риск от грешки. Целта ми е да се представи устойчиво решение на проблема. Мисля, че секретарятът вече ви е представи текста. Член 156 проце... графикът на процедурата за освобождаване от отговорност. Европейският парламент преди 15 април освобождава от отговорност по изпълнение на бюджета за съответната година на Европейската комисия, другите институции на субектите, споменати в член 196, други органи, отговарящи за управлението на средствата на Съюза, до толкова доколкото е необходимо е, освобождаване от отговорност от е, парламента. Благодаря за вниманието. Давам думата на колегата. Благодаря. Това е много важен въпрос. Но малко хора искат да се занимават с него, затова искам да благодаря на всички колеги, които с готовност се решиха да изслушат е, нашите коментари, измененията е, и коментарите от страна на комисията. Има и друг документ е, от секретарията и на тях им благодаря. Секретариатът е определил кои изменения остават, кои са покрити. А, една картинка днес съм подготвила. Получили сте я. Ето тук. Това е положението. В табличен вид сме представили нещата а, в резултат от едно проучване на Делойт. По доклад на финансовата комисия от преди 2-3 години. Оттам сме заимствали таблицата. на нея, виждате. проблема с нарастващата бюрокрация. Отгоре имате договори, финансовия регламент и правилата за прилагане. Правилата за прилагане са така наречените делегирани актове. Искам също да посоча, че това са делегираните актове по този финансов регламент. Виждате каква голяма купчина делегирани актове имаме. 278 отделни члена. И успяхме да съберем 20 страници. Ето, това предстои още да свърши комисията. Това го получихме от тях. Има някои основни разпоредби, които сме включили, за да избегнем катастрофа. Ето вижте различните слоеве регулиране. Там, където няма правила на по-низките равнища, възникват собствени правила за тези нива. И така, финансовия регламент, делегираните актове. Това е тази купчина, която показах. Но имаме и отделни други правила. Самата рамкова програма, правилата за участие, за Европейския съюз и Евроатом, специализираните програми също така в рамките на а, рамковата програма за изследвания Мария Кюри. Тези специални програми имат собствени правила за участие. И така, общи правила, които не са включени тук за участие, специализираните, когато се проведат преговорите по договори, се сключва споразумение за безвъзмезна помощ с изследователските среди, а също така и по-конкретни програми. Имаме и работни програми в рамките на специализираните програми, които са в рамковата програма за изследвания. Малкото ГЕ долу са насоките. Има 20 такива в рамките на 6 генерални дирекции на комисията, които управляват средствата по рамковата програма. Ето така изглеждат насоките. Не, всъщност може би са наполовина на тази купчина, трябва да призная. Всичкото това законодателство трябва да се съблюдава от бенефициентите. Представете ли се? На мен направо ми е жал за тях. Всичко това трябва да се обобщи в 20 члена на правилата за прилагане. Така че сме се опитали а, някои основни а, моменти да включим, например а, а, плащания, портни плащания, а, като сме се надявали, че а, ще може пирамидата да я разглобим пирамидата от законодателство, от законодателни актове. Често пъти са взаимно противоречими отделните актове и се очаква хората сами да тълкуват какво се има предвид. Трябва да гадаят кой е прав и кой е крив. Това е нещо, което се опитваме да избегнем за бъдеще. Въпросът как да се изчисляват по еднообразен начин разходите за служители. Това бе доста сложен въпрос. Опитахме се е, с консултации да го разрешим. И така работихме много а, усърдно, питахме се до всички заинтересовани страни, всички участници, а също и с комисията. Хармонизирането на правилата предполага намаляване на възможността за различни тълкувания. И така, много въпроси а, бях, бяха разгледани. А, призовах ви а, да се присъедините към нас, защото друг път напред не виждаме. Бихме искали по мирен път да се разрешат а, въпросите в крайна сметка. Бихме искали да убедим комисията, че няма разумна альтернатива на това, което ние сме предприели. Не се опитваме да а, вържем ръцете на комисията, просто да намалим броя на възможните тълкования на някои основни регламенти и правила. Искаме да осигурим един универсален процес. И така работехме много усърдно с секретарията. Искам да им благодаря специално и на колегите. Опитваме се да, да намерим път, който да бъде в духа на компромиса. Секретариатът също предложи някои изменения 56 за споделеното управление. Над 70 са измененията за общото споделеното управление. Опитахме се с всички да обсъдим тези въпроси. И трябва да се опитаме да стигнем до компромис. Трябва ни глад, гладко функциониране не можем да си позволим а, да са организирани нещата неефективно. Те трябва да бъдат разумни, ясни и ефективни. Затова сме се опитали да достигнем до критерии за държавите членки. И така, пак ще се включим. Колегата Гая попита колко варианта има на 56-ти член. А мисля, че това е третия, четвъртия вариант вече. И това е което виждаме като възможност за сега, като единствена възможност. Е така, призовавам ви да не се подавате на лобирането на комисията. Трябва да преговаряме с съвета и трябва да сме сигурни, че съвета знае какво говори. Те знаят какво искат, да знаят какво искат, какво не искат. По отношение на националните декларации, ако искаме да постигнем нещо, областта на освобождаването от отговорност. Това е единствения подход. Трябва да излезем с ясна позиция за преговорите. Увеличаването на демокрацията, което се предлага от комисията, трябва да се отхвърли. То е обидно. То е в противоречие с това, което се опитваме да направим. Ние се опитваме да разглобим процеса и да го направим по-ясен. В четвъртък изпратихме писмо до колегите, което посочваме необходимостта от хармонизиране на правилата. Днес разполагаме с нов работен документ, взели сме предвид критиката на комисията и сме обяснили измененията. Още веднъж ще го сторим. Това е един непрекъснат процес. Наистина бих искала да излезем с едно ясно становище на парламента, което да е ясно изразено, да се вземат предвид и въпросите свързани с Лисабонския договор, какви нови правила ни трябват, трябва да видим и кое да остане в ръцете единствено на комисията. Искам да е ясно от сега, че ако не постигнем това сега, няма да успеем и през следващите 20 години. Ако не го направим сега, ще ни трябват много години, за да наваксваме. Благодаря на докладчиците, госпожо Греслер. Съвета не са аматьори, професионалисти са, костеливи орехи. Опитвам се да организирам работата ни в времето. Разполагаме се с още около 30 минути. Господин Таверн, господин Парадисо са тук. А, кой иска думата? Кой иска думата сега? Voorzit van de beide rapporteurs. Niemand. Някои искали да коментира по това, което казаха докладчиците? някои искали да се противопостави? И woord willen voeren? Jan Mulder. Monsieur Odi. Monsieur u wel, eh, voorzitter. Благодаря, господин председател. Започнах тази сутрин да преглеждам измененията и трябва да кажа, че главата ми се замая. Харесва ми символиката с тежестта на различните предложения, но се притеснявам, че се вкарваме в едно доста сложно положение – и мисля, че докладчиците трябва максимално скоро да се опитат да достигнат до компромис, защото някои от измененията за рисковите фактори, например, мисля, че първото предложение на госпожа Греслер е чудесно. Чудесно би било, ако преди да започнем да гледаме отделните изменения, а да а, се запознаем с анализа на докладчиците, мнението им за това какви компромиси ще са а, възможни и след това да решим. Искам да знаме и комисията какво мисли. Смята ли, че това е постижимо изобщо. Говорим за делегирани актове. Постоянно а, се сблъсквам с това понятие делегирани актове. Казахте, че ако сега не успеем, после още 20 години няма да можем да свършим тая работа. Не съм сигурен, че е така. Винаги може да се преразгледа един регламент. Та така, ще изслушам с интерес това, което комисията има да каже. Защо твърдите обаче, че сега е единствения момент, в който можем да променим, да преразгледаме регламента? Защо мислите, че по-нататък не можем? Но така или иначе чудесна работа са свършили докладчиците и ще очаквам да видя до какъв компромис ще се стигне. Господин Калфин. Е, роди някой друг. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа по два въпроса. Най-напред да поздравя докладчиците. И така, по две теми внесах поредица от изменения по сроковете за освобождаване от отговорност и предлагам да имаме възможност да приключим процедурата в годината, която следва а, контрола. Когато разговарях с други парламентаристи, се оказва, че предложението е логично. Но след разговори с е, заинтересовани лица, като комисията, сметната палата, ми казват, виж сега, това би породило множество технически проблеми. Ето защо искам да кажа на докладчиците, че не съм против това да оттегля измененията. Можем да създадем няколко работни групи, да проучим въпроса и да предвидим тази цел за следващото тригодишно, за следващия тригодишен анализ – след като видим какви възможни противоречия ще се породят. Второто, господин председател, ние работихме много с други парламентаристи в Комисията по индустрия. Мисля, че в компромисите трябва да се отчете доклада на Комисията по индустрия. Благодаря. Благодаря господин Калфин. Някой друг иска ли думата? Благодаря. Съвсем накратко да коментирам по този, по няколко въпроса. Първо да се присъединя към, благодат, към благодарностите към докладчиците за по-ясните документи Именно по този бих коментирал. Вместо имаме правила за изпълнение, ще имаме актове за делегация. Искам да подчертая, че процедурата на актовете за делегация предполага и роля на парламента и съвета за разлика от процедурата за изпълнителни актове, така че Каквото и да реши комисията, то може да се реши само при мълчаливо съгласие от страна на комисията. И ако парламента има какво да каже, процедурата а, може да бъде а, променена. Ролята на парламента и съвета се засилва по силата на актовете за делегация. По-нататък, когато говорим за това, кои правила за изпълнение могат да се прехвърлят трябва да отчетем това. Правилата за изпълнение вече не се приемат само от комисията, без да се иска съгласието на парламента. След това споменахте, че процедурата е тромава. Не е толкова тромава. Има два варианта. Единия е за 4 седмици или 3 седмици в които съветът или парламента могат да реагират. Аз не смятам, че с актовете за делегация имаме нещо, което а, увел... за... създава повече технически трудности. Второто, което искам да кажа, е свързано с разпоредбите за финансовите инструменти. В доклада, който споменахте за често задаваните въпроси, говорите за необходимостта парламента да бъде информиран предварително за рисковете, свързани с финансовите инструменти. Това е само един пример за това, че трябва да се замисли много внимателно какво би означавало това. Парламента би могъл да бъде информиран, но какво от това? парламентът не би трябвало да е институция, която да взима решения за оценката на риска. Дори и да бъдем информирани какво следва от това. Това е само един пример, в който имаме нужда от информация в парламента, която да е, се използва за да вземем някакво решение, а не просто да получаваме предварителна информация по отношение на анализите, в последващите информации, да, трябва да ги имаме, но за предварителната информация ние трябва да получим, за да имаме възможност да реагираме преди да бъдат приложени финансовите инструменти. Това е само един от примерите, може би има и други, но това, това е едно от нещата, които би затруднило процедурата. Други колеги? които искат да се изкажат на този етап. Гледам към комисията. Господин Паради. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите, които бяха повдигнати от парламентаристите. Мисля, че един от основните въпроси е, е свързан с актовете за делегация. Това е начинът за изпълнение в случай, в случай те трябва да се приемат според новата процедура, предвидена по договор за функциониране на Европейския съюз като правило това е решение на комисията, но след засилена консултация с парламента и съвета. Констатирах, че всъщност онова, което ще бъде транспонирано от сегашният разпоредби към финансовия регламент е един пакет – ние работихме много по тази тема с госпожа Греслер и предложихме на докладчика разпоредбите на сегашните възможности да бъдат транспонирани в финансовия регламент. Има ня... с изключение на няколко е, члена, по, по които предстоят е, е, още дискусии, ние сме общо взето съгласни с нея. Мисля, че имаме едни и същи цели, да заложим общо взето същото в изпълнителните актове и онова, което е в актовете за делегация да бъде, да представлява допълнително уточнение. За да отговоря на господин Мулдер, и е, за това толкова ли е трудно да се промени финансовия регламент? Не, това е законодателен акт. Трябва да се премине през процедура за съвместно взимане на решение. Малко по-трудно е онова, малко по-трудно е изменението на актовете за делегация тези процедури следват различен път. първо четене, второ, дори и трето. Ясно е въпреки това, че има възможност за промяна, но с цената на известно забавяне и може би не в този момент, който е най-удачен, ако конкретните обстоятелства го изискват. Ето защо предлагаме на госпожа Греслер да се опитаме да запазим в актовете за делегация онова, което трябва да бъде гъвкаво. По-конкретно, праговете има цяла поредица от прагове, които могат да се променят, да се променят с економическата конюнктура. Имам предвид прага за процедурата за сградите, предложена от докладчика в съответствие с госпожа Холмайер. предложени са два прага, 200 000 и 5 милиона. Това е нещо, което може да се промени във времето и в зависимост в, от цените на недвижимите имоти трябва да можем да реагираме. Онова, което ни притеснява в актовете за делегация, и това е проблем, който би трябвало да притеснява и парламента, е наличието на поредица от разпоредби, предвидени в позицията на докладчика, които според нас противоречат на договора и правото на инициатива на комисията. 210, 219 и други, които налагат една полузаконодателна процедура за актовете за делегация. И това всъщност противоречи на споразумението, наречено understanding или разбирателство. Споразумение подписано от председателя на парламента, на съвета и на комисията. 213-то изменение противоречи на това споразумение. Ние не искаме да следваме а, член 290 и не искаме да се предприема нищо, което да противоречи нито на договора, нито на споразумението. А, ние имаме добро споразумение с докладчика. А, и взе консултациите ще бъдат много интензивни, но трябва да запазим това споразумение, understanding, трябва да спазваме и разпоредбите на договора, свързани с правото на инициатива на комисията. Това е за актовете за делегация. По отношение на 56 член Възникват много въпроси, много са предложенията по този член. Тази сутрин присъствах на заседание на Комисията по регионално развитие, без да кажа нищо. И мисля, че се очертава компромис и той сигурно ще бъде гласуван днес след обяд. Компромисът е приемлив в голяма степен за комисията дава се позиция, преговорна позиция на парламента. И това следва да се напомни това на онези, които са против споразумението с комисията. Що се отнася до акредитацията на Комисията за системите е, за контрол на държавите членки, възниква въпроса с а, е, а, е, изразът шал. това шал на английски язик е не, не, е непродуктивно, контрапродуктивно. На държава членка би могла да не въведе необходимите мерки и да се каже, комисията трябва да коригира това. Нека е, отговорността да бъде на държавите членки Периода на програмиране ни показа, че ако искаме системна оценка преди да започнат нещата да функционират в държавите членки, има опасност от забавяне в структурните фондове. Ето защо вместо комисията Шала Прейс да се използва изразът Мей Апрейс. Това е за член 56. Мисля, че това са въпросите, на които исках да отговоря. Тъй като имаме малко време, искам да кажа няколко по, да направя няколко по-общи забележки. Точно обратното на това, което беше казано. Ние смятаме, че в някои случаи докладчикът се връща към правното основание и секторните а, е, разпоредби, задълженията свързани с изпълнението на бюджета. Изменение 68 по член 55 за органите, на които комисията може да делегира част от отговорностите за изпълнение на бюджет. В 55-ти член и госпожа Греслер го е записала в своята диаграма, се казва, че комисията определя предварително целите, очакваните резултати, методите за изпълнение и всичко останало, което вече е дефинирано в основният акт, като знаем, че това ще стане към края на програмния период. Ние смятаме, че това е доста тромаво и трябва да бъде в решението за финансиране. Решение, което което е представено на вниманието на парламента и на съвета. Това е информация, която се предоставя в хода на изпълнението. Докладчикът взима това предложение. Имам предвид изменение 306. Тези изменения се разискват. Е, ние имаме проблем с 68 изменение, тъй като се предвижда твърде много в основния акт. Същото въжи за изменение 167 и тук искат от нас да предвидим много дейности, е, информация предварително и това ни пречи да се адаптираме е, към бързо променяща се ситуация. Мисля, че че някои парламентаристи смятат, че трябва да се премахне това ограничение, което ни е, пречи още един кратък коментар по едно изменение, свързано с преводите. 22 изменение по 23 член комисията има има за цел да постигне гъвкаво за управлението на административните кредити между генералните дирекции. Аз вече се опитах да обясня. От 10 години насам имаме административен бюджет и го управляваме така както е необходимо в съответствие с административната автономия. Сега имаме разделение по генерални дирекции и ние бихме искали да има по-голяма прехвърляемост между, между отделните единици. Ние, се, ни очаквахме малко повече гъвкавост. Още един важен аспект е свързан с кредитите за плащания. В до толкова доколкото става дума за кредити, които искаме да прехвърлим там, където има проблеми с изпълнението на бюджета. За съжаление, докладчикът не отразява тази потребност в достатъчна степен. Госпожа Холмайер е тук и за това ще се огранича само до процедурата за сградите. Мисля, че е необходим парламентарен контрол върху тази процедура. Този контрол и сега е предвиден. Констатираме с удовлетворение, че парламентът е, е съгласен с нашето предложение е, недвижимите имоти да се финансират е, от кредити, но но да се явим пред комисиите три пъти преди поканата за участие в търк, пък и след, и след това няколко пъти след края, след приключване на процедурата е прекомерно. Може би Ами, се променят изискванията, ще се улеснят задачите на комисията. Ако предложението на комисията за наемане на сгради спомогне за намаляване на разходите или пък ако има неутрален ефект, мисля, че бюджетният орган не е необходимо да да, да води дискусии и разговори, тъй като всъщност няма, не става дума за увеличение на разходите. В заключение, вярно е, че в някои случаи имаме впечатлението, че има, има искания за предоставяне на информация за отчетност, които са малко прекомерни. Измерение 48 по член 34. Мисля, че би трябвало да направим списък по дейностите, осъществявани от всички о, субекти по член 55 и сред тях общностните организации по член 145, т.е. агенциите, децентрализираните агенции и тук искам привлека вниманието ви върху факта, че нашия доклад по тези агенции възлиза на 500 страници. Ако трябва да добавим е, списъците на дейностите на останалите, докладът ще възлезе на повече от хиляда страници. Не знам дали някой ще може да чете този доклад, като имаме предвид ограничението във времето. Бях доста дълъг. Благодаря, господин председател, за това, че ме оставихте да говоря толкова дълго. Аз ще бъда много по-кратък от моя колега, но имам и много по-малко да кажа по процедурата за освобождаване от отговорност. Приветствам коража и честността на господин Оди, но да бъдем ясни – разбира много добре политическия интерес от освобождаване от отговорност в края на годината, след годината на дейностите, но освобождаването от отговорност се основава на дейностите на а, Сметната палата. Да, можем да направим отчетите по-рано, но ни трябва метод на работа с Сметната палата, за да могат отчетите да бъдат заверени по-рано. Но Основният проблем е одитът на дейностите, на транзакциите, за да може сметната палата да даде становище от високо качество, то тря... тя трябва да разполага с извадка от текущата година. Ако искаме за да бъдат по-кратки сроковете, тя ще трябва да използва е, извадка, която е много по-малко представителна. И това ще компрометира качеството на одита. Това не са въпроси, по които може да се говори и да се действа бързо. Необходимо е институциите и по-конкретно комисията и съда да намерят друг начин на работа, за да се съкрати процедурата. Това е първото. Второ, Второто е свързано с великолепната диаграма на госпожа Греслер. Само искам да кажа, че какво е, имам някои неясноти кът, е, по отношение на финансовия регламент. Това е една малка част от оцветената страница. Основната част е, са всъщност секторните регламенти. Не бива да забравяме, че Е, не всички е, споделят становищата на Комисията по бюджета и Комисията по бюджетен контрол. Благодаря, господин Парти. Вие подканихте колегата да отговори. Идеята не бе добра. Не бе хубаво да ме подтиквате така да се опитам да реагирам. Политиката на комисията по отношение на недвижимостите до преди 2-3 години не бе политика на прозрачност. Тя не се поддаваше на прозрачността и в разговори с а, комисията един водещ представител застъпи становището, че що се отнася до финансовите въпроси, Комисията не се чувства задължена да предприема нещо. Говорим за 600 милиона и комисията каза, това се вписва в делегирането, то тогава не е необходимо да го включваме изрично. Има списъци с сгради, които не са включени и става дума за 14 милиона. Това са сгради с тежки разходи. Ние като парламент би трябвало да искаме да има ясно определение. Искам да говоря накратко за тези три изменения. Ако искаме информацията да бъде предоставена по-отделно за трите, това не означава, че изисквам одобрение на три различни места – защото в крайна сметка парламента няма да е в състояние да взима решения. Понякога парламента, престиснати зъби, казва, ние толкова дълго преговаряме, че дори не можем да излезем и със становище по даден въпрос. И за това аз смятам, че е необходимо да има кратка информация, която да ни бъде предоставена за различните проекти, за да можем да излезем с някакво становище, все едно дали е положително или критично. Това не е някаква тежка процедура, не изисква тежка бюрокрация, но данните, които получаваме по линия на уведомлението, на нотификацията, трябва да да е надежна а не по-късно да установим, че са били допускани грешки и отново да се пристъпи към процедура на нотификация. На второ място, комисията посочи, че правим опити да се намесваме в управлението на микроравнище. Не съм съгласна аз не съм, ако са предприятие, което упражнява контрол на последващ етап, но аз искам да знае как са освоени средствата. Примерно, ако сочени средства за а, резерва, ако има наредности, трябва да е ясно предварително какви са условията и след това ние да излизаме с становище за това какво се цели с бюджета. Ако аз подписвам споразумение с срок от 30 години и 3 години по-късно открия, че изпълнителят е обект на критика. Какво ще стане с останалите 28 година? Не мога да преустановя този договор, докато не изтекат останалите 28 години. бе застъпено становището, че всъщност тук не се прави услуга. Получаваме кредит, да можем да използваме услуги, предоставени от посредници, плащанията не се правят еднократно. Няма да давам поредица от примери, в които няма яснота, но искаме да има яснота по отношение на сградния фонд. И ние искаме предварителното финансиране, авансовото финансиране да се извършва при предварително определени срокове. Има различни начини това да бъде постигнато. Ако предпочитате да бъдат посочени сроковете предварително по отпуснатите кредити, ако решим така да бъде, то трябва да има много ясен график за погасяването. Другия вариант е да заличим целият този въпрос за авансовото финансиране. Не е така. Ние просто искаме да има яснота по отношение на условията за авансовото плащане. И на трето място, нещо, което е много належащо. Като докладчик имам доста опит и съм установила, че нотификациите се изпълняват, а по последващия контрол съм установила, че имаме преразходи повече от това, което е нотифицирано предварително. Става дума за изискването комисията да внася доклад за действителното разходване на, сред... на средства. Това е третата стъпка. И това трябва да бъде направено, защото окончателното завършване на работите по договорите. Това не би трябвало да е проблем. Има много държави членки, където има въведени подобни правила. И парламентът тук е притиснат, защото ние се опитваме да въвеждаме мерки, гарантиращи прозрачност и в миналото не е било така, а е жизнено необходимо. И много колеги се оплакват е, от това. Те представляват различни партии. Те споменават, че липсва прозрачност, липсва яснота по отношение на политиката на строителство, а става дума за милиони евро. Именно за това трябва да помислим за надлежното финансиране и прозрачността. Благодаря, казва председателя. Мисля, че трябва да приключим. Питам двамата докладчици, желаят ли да вземат думата и ще трябва да напуснете. Знаеш, ще има гласуване в комисията. Реджи. Госпожа Гресле. Благодаря за този дебат. ние следва да обърнем внимание на това дали сме европейска демокрация или не. Ние ще въвеждаме права на парламента по отношение на бюджета. За първи път предприемаме стъпки по силата на Лисабонския договор – сега ще го направим или никога няма да стане. Според член 190 е, има задължителни условия и комисията е взела 12 такива, ние сме добавили 8, стават общо 20. 12 от комисията и благодаря на господин Паради, че посочи това – Комисията като че ли представя въпроса в по-спорна светлина, отколкото е необходимо. Аз не зная какво можем да договаряме с съвета до последния момент. Става дума за процедура. Как ще бъдат управлявани тези делегирани актове? дали трябва да приемем всичките и да отхвърлим всичките. Предлагаме процедура за делегираните актове, за преодолем някои от спорните въпроси, но да предположим, че възникне някакъв стълкновение на актовете. Можем да кажем какво ни харесва и какво не – Постарали сме се да изградим един подход. Комисията го отхвърля. Търсим мирно разрешение на спора и между времено от правна гледна точка позицията е доста отслабена по отношение на делегираните актове. Аз 7 години съм европейски депутат. И много рядко парламента е отхвърлял някакви предложения, така че позицията ни е слаба. А, от правна гледна точка сме в доста слаба позиция. Ако не приемем тези 20 предложения, бихме допуснали грешка, защото няма да изпълняваме договора ако ги приемем добре, но в крайна сметка трябва да вземем решение какво да правим с останалите предложения в този пакет. Би трябвало да съхраним влиянието, което имаме сега по инструментите. Постарали сме по много разумен начин да третираме въпроса с отговорността и риска 10 до 15% от бюджета се разходва чрез финансовите инструменти. Грешки и наредности има в 3%. И а, не ми се иска да трябва да разяснявам на гласоподавателите защо са допуснати грешки. Трябва да имаме някакви защитни механизми да преодолеем рисковете. Мисля, че сме подходили разумно. И още нещо ще каже и Триафет излязоха с становище и Реджи. С Реджи ня... и Ситре нямахме проблеми, но с Афет не стоят така нещата. Политиците а, правят предложение, като се очаква да получават награди за това, а, но те не разбират някои от основополагащите постановки Комисията иска от службата за външна дейност а, да заеме позиция, но а, какво можем да кажем тогава за принципа за доброто управление? Понякога трябва да си задаваме въпроса дали толкова зле се справяме, че не съумяваме да разясним правилата – и това, че хората трябва да се придържат към тях. Би трябвало колегите да вземат думата и а, тези предложения за изменения от АФЕД според мен са доста опасни. Господин Ревелини, заключителни думи. Аз нямам кой знае какво да допълня след казаното от госпожа Гресле. Един личен коментар. Когато сме в залата и слушваме различните партии, които търсят решение на проблема, всички се застъпваме за това да ограничим бюрокрацията, да внесем по-голяма яснота и по-силен контрол – но когато започнем да работим с госпожа Гресле извън заседателната зала, всички добри намерения, които са изразани тук в залата, се променят. Нещата започват да изглеждат по различен начин извън залата. Колегата го каза много ясно. Това е исторически момент. На първо място имаме Лисабонския договор и на второ място, ако ми позволите така да кажа, има решимост и умения, които госпожа Гресле показа. Тя свърши работата си чудесно, допринесе в усилията за опростяване на тези досиета, които и бяха възложени, с цел подобряване на контрола. И не на последно място по значение – става дума за уважението към парламента което е под въпрос. Уважение дължимо от комисията. Както каза госпожа Гресле, нашата работа изисква от нас да сме отговорни пред избирателите. Все пак ние тях именно представляваме тук. Благодаря на колегата Ривелини. Ако няма желаящи да се изкажат, е, закривам заседанието. На 13 юли ще бъде следващото заседание по същото време тук в Брюксел. В 4.15 ще продължим с заседанието с Комисията по бюджетен контрол. Унези, които не желаят да присъстват, 4.15 часа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 и отказа. Продължаваме. Ще говорим и за реформирането на ОЛАФ. Госпожа Гресле е докладчика. Господин Ревелини не разполага с много време за това заседание, тъй като трябва да се включи в тристранните разговори Комисията по рибно стопанство. Ще дам думата на господин Ревелини да ни запознае с текущото състояние на нещата. Ще имаме и заседание с координаторите. Господин Ревелини ще присъства. До 6.30 ще продължим от 6 без 15. И сега давам думата на господин Ревелини. Ir благодаря, господин председател. Извинявам се, наистина трябва да отида а, на тристранната среща по рибно стопанство. Та след като си направя изложението, ще трябва да напусна, но ще се върна за обсъждане с докладчиците в сянка. Искам първо да ви припомня а, какво е състоянието по документа за съвета, за да можем да решим как да пристъпим нататък. След като на 14 декември 2010 година изпратихме а, въпросника на съвета и а, получихме проект от доклада през февруари. А, получихме и а, писмо за освобождаването от отговорност за 2009 година. После го а, получи се в Комисията по бюджетен контрол. 2009 година Доклада за изпълнението на бюджета а, беше представен за първи път на парлам, пред парламента тогава. Докладът за финансовите дейности пък е обществен документ, има го на сайта. Трето, обобщението на вътрешните одити за 2009 година и документа за финансовите дейности вече беше на разположение. По отношение на отговорите на въпросника, те така и не постъпиха. На 2 март 2011 година Корепер приема меморандум за разбирателство, който да даде нова основа за отношенията между парламента и съвета по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност, но въпреки меморандума, който е една стъпка напред в сравнение с предното предложение на съвета, а именно от делянето на освобождаването от отговорност от годишния бюджет, няма взаимност между двете организации, двете институции. На 3 март координаторите разгледаха меморандума и не се стигна до заключение, че има основание за освобождаемата отговорност. После на 22 март комисията, парламентарната комисия приема а, доклад с предложение да се отложи освобождаването от отговорност. След това има а, обмен на информация между генерален секретар на парламента и а, съвета. Парламента предложи няколко подхода, но пък съвета избра да се следва най-сложния път, а именно преговори за междуведомствено споразумение. Парламентът се съгласи да разгледа този вариант, но едва след като годишната процедура за 2009 година е затворена. Това е решение от 31 март 2011 година. Дебата на пленарно заседание през май 2011 година последва след това беше приканен и е, председателя на парламента да е, сформира екип приговарящи. На пленарно е, заседание се взе решение да се отложи освобождаването от отговорност на съвета за 2009 година и а, това бе формулирано в резолюция. На 8 юни 2011 година а, на базата на резултатите от пленарното гласуване се взема а, решение да се покани председателството за обмен на мнения. В отговор съветът пише писмо до председателя Бузек. По писмото се проведоха дебати на пленарно заседание и се взе решение да се започнат преговори. Първо по изготвяне на бюджета, второ по освобождаване от отговорности. ако не се стигне после това до споразумение, съветът ще приеме, че се дава освобождаване на базата на член 319 от договора. Това е в общи линии а, положението, но някои по-технически заключения бих искал сега да споделя с вас. Мисля, че съвета, на равна нога с другите институции, трябва да бъде финансово отговорен за обществените средства, които му се предоставят, така както става и в останалите институции. Нещо повече, мисля, че съвета а, трябва да отговаря пред а, парламента, трябва да отговаря на въпросите зададени от нас и от нашата парламентарна комисия. Мисля, че трябва да разгледаме по-внимателно някои от въпросите в въпросника, който изпратихме до съвета. от правна, не толкова политическа гледна точка, доводите, които изтъкват от съвета, не са основателни. Те твърдят, че освобождаването а, на отговорност на комисията води до освобождаване на други, а, другите институции. Възможно е да се следва един подход по-здраво стъпил на чисто разумни съображения, да се Ползва едно по-просто и е, упростено тълкуване. Но всички е, разходи, всички обществени е, разходи трябва да подлежат на е, проверка е, от страна на гражданите и техните е, демократично избрани представители. Нека да напомня, че финансовия регламент за службата за външна дейност който бе прият преди около една година. Докладчика тогава беше госпожа Греслер. Гресле а, и а, там също се посочва, че а, службата подлежи на освобождаване от отговорност пред парламента. И аз не мога да разбера как може да си помисли човек, че след като Службата за външна дейност ще отговаря пред нас, съвета няма да отговаря. И така, надявам се да достигнем до съгласие, до компромис, който да бъде приемлив както за парламента, така и за съвета, като съвета в крайна сметка признае парламента за орган, пред когото трябва да се отчита, за да получи освобождаване от отговорност. Ще ми е интересно, разбира се, е, какво, ще ми е интересно да чуя какво има да каже съветът, но аз ще е, се запозная с това по-късно. Председателя, благодаря на докладчика за изчерпателното изложение. Мисля, че успя да засегне всички елементи. Някой иска ли да вземе думата? Има ли въпроси, предложения? Господин да иска думата някой друг. Да, господин председател. Изслушах експозето на докладчика. Искам да повторя своето искане за правно, за правен анализ, за да знаем какви са правата на парламента и правомощията му във, всички тези области. Наск скоро това, иска, това ми искане беше отхвърлено. След това то беше включено в дневния ред на Комисията по бюджетен контрол. Съжалявам, че водим тези разговори с съвета за това къде имаме правомощия и къде нямаме. В ще се отклоня за малко. Искам да кажа, че няма да решим големите проблеми пред нас, когато по някои въпроси прилагаме междуправителствения, по други общностния подход и понякога пък се използва междуправителствения подход, като се прилагат общностни инструменти. Само, че ние не знаем кой осъществява политическия контрол. Гражданите във всяка демокрация е, определят парламента като орган, контролиращ изпълнителния орган. Моето притеснение е, че ако не поясним, не изясним кой какво контролира, ние ще влезем в конфликт с националните парламенти. Аз е, наблюдавам, смят, виждам, че първият е, документ, който излиза в рамките на механизма за а, е, финансова стабилност, е чисто междуправителствен документ. И става дума за огромна сума 760 милиона. А, като знаем, че става дума за еврозоната и нямаме парламентарна група, или парламентарен орган за Еврогрупата, Европейския парламент има наднационален характер. Или може би това ще е коалиция от национални парламенти. Ако правителствените ръководители смятат, че няма да има парламентарен контрол върху тези 700 милиарда, това би било политическа грешка. Аз съм съгласен с докладчика. Съветът трябва да бъде предмет на политически контрол. пазарлъците от миналото вече би трябвало да бъдат забравени европейски, трябва да се приеме, че а, Европейския парламент има нови правомощия и това е необходимо, за да не влезем в конфликт с националните парламенти. Председателят, благодаря, разбирам вашите доводи и секретариатът казва, че има възможности. Трябва да се обсъди въпроса с координаторите. Аз ще повдигна а, този въпрос пред координаторите. и След това ще се свържа с вашия координатор. Други коментари няма. Тогава приключваме с тази точка. Разговорите и дискусиите, по която ще продължат последната точка, освен на заседанието на координаторите, А, но докладчикът госпожа Гресла не е тук. Някой може ли да я повика? Междувременно искам да приветствам представителя на ОЛАФ. Искате ли да дойдете да седнете до мен? Bonjour. Hello. Ik moet eventjes schorsen tot mevrouw Grissel er is. Het is uh, weinig zinvol om dat debat zonder haar te voeren. Ще изчакаме малко да се върне госпожа Гресли. Няма смисъл да започваме дебата без нея.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 Ще обменим мнения с господин Кецлер. Той ще говори и по коментарите, които бяха направени по-рано. Заповядайте. Благодаря. Извинявам се. за закъснението. Нека да ви напомня, че координаторите решиха на базата на кореспонденцията между Олаф и парламента да се организира тази а, среща. Ще говорим за Олаф, за реформата в Олаф и е бъдещето. Какво е правното становище на Олаф? Те как виждат нещата? Това са въпросите, които бихме искали да разгледаме заедно. Ще се възползваме от възможността да ви попитаме докъде сте стигнали с вътрешното си преструктуриране. Това е от особен интерес за нас. половината от хората ще трябва да работят в различни агенции. Това ли възнамерявахте да постигнете? Защото има доста тревоги свързани с реформата на ОЛАФ. И така, докъде сте стигнали днес? Носят се всякакви слухове, но искаме да се запознаем с вашата гледна точка. Искаме да видим как сте се справили с проблема, какво стана всъщност. Радваме се, че сте с нас днес, за да говорим по този въпрос. Госпожа Ческова, някой друг да иска да вземе думата? Господин Валкитис и след това господин Кеслер. Благодаря. Имаме един въпрос, свързан с друг проблем по отношение на ОЛАФ. Е много важно да се, да сътрудничи с държавите членки. Има събиран, система за събиране на данни от държавите членки. И от друга страна, онова, което разкрива ОЛАФ, се предоставя на държавите членки. Установяваме, че някои държави членки си сътрудничат много добре с ОЛАФ, за други сътрудничеството е много проблематично. И това е и моят въпрос към вас. На каква основа се осъществява това сътрудничество? как може да се промени, реформира това сътрудничество. И по-общо казано, промяната на правната, на нормативната база на ОЛАФ необходимост ли? Мисля, че онова, което се случва в Европейския съюз, зависи от добрата воля на държавите членки. Ето защо задавам този въпрос, за да чуя какво мислите. Благодаря колегата Балчитис. Благодаря господин а, генерален директор, през последните, последната половин година говорим за работата на ОЛАФ, обменяме мнения, имало е доста законодателни предложения. Спомняме си също и а, избора на генералния директор и проблемите свързани с това. Половин година мина и виждаме как изникват сега същите проблеми трябва да се разрешат максимално скоро. Първо, на скорошното предложение на комисията, според което съгласователната процедура се заменя с по-гъвкавата процедура за обмен на мнения. Вие какво мислите по въпроса? Не мислите ли, че това би направило по-малко гъвкави е, отношенията между парламента и ОЛАФ. После, какво мислите за правилото де минимис във връзка с човешките ресурси и процедурите за разрешаване на спорове, а също така и а, процедурите по обществените поръчки. Често пъти се злоупотребява с правилата и те се нарушават. И така, системата на обществени поръчки как може да бъде подобрена според вас? Също ме, ме тревожи или по-скоро ме интересува мнението на Олаф по отношение на обмена на данни между а, държавите членки и а, специализирани агенции като ОЛАФ, Евроюст и държавите членки. Благодаря. Следващия оратор. Не искам да навлизам в подробности, но а, бих искал да науча от генералния директор кои области от реформата са най-важни за него, кои, се водят, кои реформи се водят по негова инициатива и във връзка с въпроса на госпожа Гресле, това е нещо, което сме обсъждали на групата на срещата на координаторите. Има различни мнения за това доколко Олаф има компетентност да разследва и парламентаристи. Казва се, че има такава компетентност, но а, докъде се простира административната компетентност на Олаф в нашата област? По този въпрос искам да чуя какво мислите. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Не виждам желаящи. Господин Кеслер. О, извинявам се. Госпожа Гресле. Забравих нещо, пропуснах нещо. А, миналия петък а, имаше заседание на съвета а, относно реформата на ОЛАФ. Предполагам, че сте бил там или поне сте изпратили свой представител. Бихме искали да знаем до какво доведоха дебатите там. От ноември 2008 година нямаме никакви вести от съвета по това въпрос. Някакъв момент през следващите е, години или десет, десетилетия се надяваме е, да се получи едно продължение на този дебат, така че искаме да знаем вие какво мислите. И така, господин Кеслер, заповядайте, имате много време. Ще ви дам повече време, отколкото когато ви разпитвахте, за да станете генерален директор. Благодаря. Въпросите бяха доста по-сложни. Е, не ги знах предварително. ще разделя на многобройните ви въпроси в е, три категории, взаимно свързани, но все пак различни процесата на, процесът на реформа на регламента, онова, което наричам вътрешният преглед, т.е. какво правим ние в ОЛАВ, за да прегледаме вътрешните процедури и въпросът за взаимоотношенията между парламента и ОЛАФ. Не знам дали става дума за конфликт едва ли. Но има някои въпроси. Плюс още някои въпроси и коментари. По реформата на регламента, всъщност аз бях в Комисията по бюджетен контрол Попитаха ме какво мисля за предложението на комисията и аз казах, че според мен това е едно добро предложение. Подкрепям го. Е, не на последно място и защото участвах в него, дори и преди да започна работа в ОЛАФ. Аз станах генерален директор в средата на януари. Предложението беше готово преди това. Комисията и комисария ми дадаха възможност да поканиха ме да представя своите становища, така че ако ме попитате за мнението ми най-общо, аз го подкрепям. Всъщност не става дума за сериозна реформа, става дума за актуализиране на съществуващият регламент. Нека обаче да останем на нивото на общите забележки. Аз мисля, че този регламент, регламент беше адаптиран Наскоро това означава, че ОЛАФ не може да работи добре в ситуация, в която няма сигурност за бъдещата нормативна база. Същото въжи и за партньорите му. Ние вече се опитваме да се адаптираме към бъдещия регламент, макар че не сме запознати с съдържанието му. Можем да си представим части от него възоснова на а, нашите разговори с комисията и разговорите, които се водят в парламента и, коми... и съвета. Аз разбира се не мога да отправям искания, а и не зависи от изцяло от парламента, но искам да изразя пожелание процесът на реформа да приключи максимално бързо, тъй като той пречи на текущите дейности на ОЛАФ. Едно второ пожелание от общ характер – регламента да не е твърде подробен. Предложението на комисията навлиза в повече подробности от сегашното. Проекта от 1991 година беше от доста по-общ характер – има потребност от повече детайли, особено по отношение на защитата на, на личните данни. Въпрос, който преди 10 години не беше актуален. Сега обаче е актуален. Ето защо а, той, трябва да бъде, той трябва да залегне в регламента. Но по други въпроси, като вътрешна организация, и други. Мисля, че е по-добре регламентът да не регламентира материята в твърде големи подробности, за да има и възможност за преговори. Например, отношенията с Евроюст, Европол – аз лично не смятам, че те трябва да бъдат твърде подробни, твърде подробно регламентирани в законодателството. И за това, защото предстои реформа в Евроюст и, е, въз... и може би в, е, след реформата в Евроюст ще трябва и ние да се реформираме. Е, трети коментар от общ характер по регламента – е и може би най-трудният. Е, това е въпрос от политическо естество. Виждам една тенденция на факто да се гледа де-факто е, като на съдебна полиция или съдебен орган. Имам предвид регламента за правото на защита, правото на гражданите да бъдат информирани, да искат преглед. Аз съм напълно съгласен с тези права, разбира се. Искам да ви кажа, че ОЛАФ беше прилагаше тези правила, но на вътрешна основа. От друга страна обаче, ако ни кажете, че на практика с новия регламент имам чувство, че съм нещо като прокурор. Имам също ограничения, правила. От гледна точка на правомощията на службата или валидността, използването на данните, които събираме за доказателство, ние сме на нивото на 99-та година. Така че е, има известен дисбаланс. В резултат на регламента се Регламентът предвижда огранич... Ограни... определени ограничения. Напълно е. Аз съм напълно съгласен с това. От друга страна, правомощията ни са също толкова ограничени, колкото преди 10 години и не смятам, че ще получим малко повече правомощия. Ще се радвам, ако правомощията ми останат такива, каквито са в момента. Например, обаче, по отношение на валидността на една гарантирана процедура, след като регламента влезе в сила и започне да се прилага, например, разговори с, с свидетели. Валидността им е същата, както и в миналото. Аз не искам повече правомощия, но може би резултатите на, трябва да бъдат валидни в, пове, в по-голяма степен. По този начин, може би, ще успеем да постигнем по-добри резултати. Още един коментар във връзка с регламента. Попитаха ме за размяната на мнения с институциите. ОЛАВ, парламентът и съвет, съветът и комисията. Аз не се притеснявам. Такмо напротив, смятам, че за генералния директор на ОЛАВ би било полезно да се води структуриран диалог с основните заинтересовани лица, ако мога да използвам а, този израз парламентът, комисията и съвета. Това са нашите събеседници. Също така и защото политиката де минимис ще бъде още по-важна в зола в бъдеще. В съответствие с предложението на комисията вече няма да се прилага политиката де минимис, термин, който използваме вътрешно, по-скоро политика за приоритети на а, разследванията. ОЛАФ трябва да има политика а, за определене на приоритетите си. Това е много важен въпрос аз мисля, че по този въпрос трябва всяка година да се водят разговори между, с а, заинтересованите лица. Аз никак не се притеснявам от а, този диалог. Формулировката трябва да бъде огледана много внимателно. Не, че комисията или парламентът или съветът казват на Олаф какво да разследва и какво да не разследва, защото в противен случай Олаф ще се превърне в политическо политически инструмент на институцията. Ние настояваме за прозрачен, открит диалог между Олаф и основните му събеседници. Всички заедно. Аз предпочитам да мога да разговарям с всички институции на едновременно. Последния коментар за регламента. Госпожа Грестер ме попита за съвета. Не разполагам с напълно актуална информация за случващото се. Доколкото знам, службите на съвета представиха проект – и ще бъде, проектът ще бъде представен на Корепер в най-скоро време. Доколкото разбрах, там има няколко въпроса, които биха могли, но не мога да твърдя със сигурност, тъй като не разполагам с информация. И някой ми зададе подобен въпрос, може би господин Балчитис, за обмен на данни с държавите членки. В съвета се говори за обмен на данни с трети страни. С ваше позволение бих добавил нещо, което според мен е още по-важно обмен на данни с международни организации, като ООН, Световната банка, организации, с които ние работим заедно в разследването. Защото ООН и Европейския съюз си сътрудничат тясно при проверките и разследванията. Да. Въпросът, доколкото разбираме, е много деликатен. Бих, аз бих казал, че обменът на данни е от жизнено значение за нас. Обменът на данни между ОЛАФ и държавите членки и техните съдебни и полицейски органи и данните, които се обменят между ОЛАФ и разследващите органи в международни организации И също така, въпреки че става дума за малко по-различен въпрос, размяна на данни между ОЛАФ и трети страни и техните полицейски и съдебни органи. Това е, тук нещата са малко по-трудни, тъй като правилата за защита на личните данни може би не са толкова строй, колкото са при нас. Аз се надявам, че няма да възникнат проблеми в тези области. Знам, че защита на данните е труден проблем, но когато го води, говорим за по този въпрос. Да не забравяме, че ние сме разследващ орган. Миналата седмица проведахме среща с контролния орган по защита на личните данни на Европейския съюз. Много полезна среща. Е, те следят нашата работа, е, отправят ни препоръки. Е, това е материя, която беше обсъдена в съвета. Очакваме резултатът от вашите решения. Надявам се, че тази дискусия ще се проведе в условията на ясно съзнаване на необходимостта от обмен на данни между разследващите органи. Друг въпрос. Сътрудничеството с държавите членки и между държавите членки Стигаме и до въпроса на госпожа Чешкова. Въпросът е изключително важен, защото ние работим, в крайна сметка решенията не се взимат от ОЛАВ. Те се взимат или от органите на европейските институции, или от държавите членки и техните съдебни органи. Нашата функция е само разследваща. Възниква обаче един вътрешен въпрос. ОЛАФ трябва да привлече вътрешни националните органи колкото може по-бързо. По отношение на държавите членки, може би в регламента може да се спомене нещо аз казах, че може би е необходима повече валидност на нашите разследвания. Смятам, че не би била лоша идеята държавите членки да ни предоставят съответния си орган като орган за контакт. С новите държави членки е по-лесно, тъй като те бяха принудени да го направят преди да се присъединят. С някои от старите държави членки имаме повече проблеми поради наличието на вътрешно законодателство или вътрешен. Разбира се, много хубаво, но от наша гледна точка това не винаги помага. Ето защо е важно във всяка държава членка да имаме едно лице за контакт. По отношение на вътрешния преглед, тъй като не, няма да получим повече ресурси. Надявам, ще бъда радостен, ако ме опровергаете, но съм реалист и тъй като трябва да засилим ефективността и сроковете, и да ускорим сроковете на разследванията, ние имаме нужда от повече ресурси, както ми напомни госпожа Гресли, и не само тя, разбира се. Трябват ни повече средства за разследванията тъй като не мога да умножавам средствата. Аз пред няколко месеца казах, че това не е въпрос само на отвояване на броя на разследващите. Вместо да говоря за хора, говоря за ресурси. Също така, следоват, разследващите трябва да бъдат освободени от е, някои ненужни дейности. И също така, е, Олаф би трябвало да бъде освободен, освободен от е, част от ненужната, ненужните дейности, които изпълнява. Всички отчети, които съставяме, например. Ето защо аз се опитвам да направя следното. Промяна във вътрешните процедури на разследванията. Сега има доста дублирания които водят до липса на последователност. Имаме наблюдение, координация, имаме разследвания, оценки. Всички случаи, за които чувате, са само за, разслед... фазата разследване. Ние ще упростим до голяма степен вътрешните процедури, за да спечелим повече време. Така че следователите ще имат повече време, за да осъществява същинската разследваща дейност. Ще има и повече прозрачност. Информацията и данните, които ще получавате от нас, ще бъдат много по-надежни. И след това във вътрешен план ние ще направим ясно разграничение между двете реални задачи на ОЛАФ разследване и формулиране на политиката, например в областта на борбата срещу измамите. Имаме двама генерални директори, разследвания с повече хора. Дирекция политика ще имаме обезпечаване на а, разследването, на, разслед... на дейността по разследване. Ще имаме общо три дирекции за разследванията, една дирекция за политически въпроси и една дирекция администрация. Въпросът за разузнаването, разнователните дейности и последващата дейност с дейност, с която се занимават около 100 души, ще бъде по-съкратена. Ние ще продължим да наблюдаваме случаите и след разследването, но по различен начин. Ще предвиждаме повече отговорност за дирекциите, които се разпореждат със средства. Не е наша работа обаче да взимаме решения или да замразяваме средства. Между впрочем, ние правим равносметка на съдебни дела от 90-те години в държавите членки, е, прокурори, следователи работят по стари е, случаи. Последното по вътрешния преглед ние създаваме централизирано звено, в което пристига цялата информация. Сега ние нямаме политика за постъпващата информация. В момента информацията а, стига случайно до едно или друго разследване. Генералният директор не е информиран и решението за започване или не започване работа по определен случай се взима не централизирано, а така, на случайен признак от отделни разследващи или отделни звена. По този начин не може да се въведе, да се въведе политика на а, приоритет на разследванията, което се изисква от а, регламента. И за да обобщя – много по-бързи, много по-прости процедури за разследване, за да се освободят средства и възможности за следователите и за да се съкратят сроковете. Повече хора в дирекция разследвания, които ще бъдат взети от задачите, свързани с разузнаването и финансовото проследяване. Тези задачи ще бъдат запазени, но ще бъдат ограничени. Ще има по-добро разграничение между двете задачи на ОЛАФ разследване и политика за борба с измамите. Повече прозрачност данните, които ще получите за вътрешните ресурси, ще бъдат много по-прозрачни. Всъщност това са целите на вътрешния преглед, който е много необходим. Госпожа Гресле намекна, че не всички в ОЛАФ ще участват активно. Извинявайте, аз преминавах от английски на немски, за да разбера по-добре. Uh, uh, uh fact... Искам да ви кажа, че всички служители на ОЛАФ участват в това начинание, в тази дейност. Аз можех да дойда тук с документ, в който да е записано, че цялата работа е свършена. Не го а, правя, защото искаме всички да участват. Става дума за демократичен подход към 500 души. Ние проведахме полудневни събрания на всички дирекции и провеждаме за срещи с всички 22 звена. Всяка среща с различните звена продължават 3-4 часа по 22. Остават ни още 4 звена. Вчера цял ден присъствах на заседание, посветени на вътрешен преглед. Освен това имахме няколко заседания на директори и две заседания на а, ниво, на средно управленско ниво. Аз мисля, че ние ще успеем да излезем с предварителен проект за вътрешната организация, вътрешните процедури и до края на юли, след като приключим тези консултации. И след това ще се допитаме до надзорния комитет, до комисария парламента. Мога да го изпратя до парламента при всички случаи. И се надяваме до края на годината да бъде прието. Uh, the last point uh, on the on the Parliament, let's say Parliament's case or, or Olaf Parliament case. Uh, I suppose I have a... По последния въпрос, силно има много, силно времето ми е ограничено. Надявам се, че няма а, конфликт между парламента и ОЛАФ. Надявам се, че можем да се разберем и приветствам всяка възможност за диалог като сегашния. Попитахте ме на каква основа съм решил да започна разследване – Според мен това е очевидно. институционалното споразумение от 1999 година, подписано от председателя на парламента, председателя на съвета и комисаря, където се казва, че ОЛАФ има мандат за разследвания а, срещу депутат или служител, дори ако не става дума за страшен финансов интерес дори да става дума за, за сериозни нарушения. И така, че основата е междуинституционалното споразумение. То беше приложена практика от Европейския парламент през ноември 1999 година. В 11 или 14 глава на вашия правилник, където се казва съвсем ясно, че всяко сериозно нарушение, дори да не е свързано с финансовите интереси на Европейския съюз, т.е. финансово нарушение от служител на институциите трябва да бъде разследвано от е, ОЛАФ. Ето защо за мен и за правната служба на комисията беше ясно, че нямахме избор. Трябваше да започнем разследване по един конкретен случай – това не беше насочено срещу определен човек. Започнахме разследване по въпрос. Въпрос, за който бяхме прочели във вестниците. Няколко депутати от парламента ме попитаха в писмен вид какво ще предприеме Олаф. Не за това започнах разследването, но поради наличието на правно основание a different question that I don't know if anybody... Не зная дали този въпрос някой ми го задаваш, но ще отговоря така или иначе. Дали съм искал да го правя, дали съм смятал, че е уместно Олаф да се заемат с разследване вие сте законодателния орган и можете да промените правилата, а аз мнение по въпроса нямам. Но не за първи път провеждаме разследване на депутати от Европейския парламент. И никой не се е жалвал срещу това. А въпросът за евентуалната липса на вреди за финансовия интерес на Европейския съюз не стои, защото на първо място трябва да има резултат от нашето разследване. В самото начало ние не можем да кажем, че не е имало финансови последици за финансовите интереси. Трябва да приключим с разследването и тогава ще знаем. И на второ място – Съвършено ясно е, че тук няма място за тълкуване. През 99-та от март месец е заложено такава заложена такава възможност в междуинституционалното споразумение. И ние имаме правомощия да разследваме парламента, дори да няма засегнат финансов интерес на ЕСЕ. А, това е моето скромно мнение и в писмото ми до господин Бозък това е изложено. Разбира се, това не е само мое мнение, но очевидно не всички го споделят. Аз все пак трябва да бъда независим и си поемам отговорността. Несъмнено. Но мисля, че имаме добро правно основание. И три различни позиции зае в срок две седмици парламента и те са писмени. И на трето място тази позиция бе публично оповестена. Ако ми позволите, ще кажа, че аз заех една много деликатна позиция. Аз не исках да влизам в конфликт. И моята реакция за това бе много мека. Ако исках да има сблъсък, можеше да стане. Много лесно щеше да е да изляза с една декларация и да я внеса на господин Бозек. Сега приключвам. Ако имате въпроси, заповядайте. Благодаря за отговорите, казва председателя, за обстойните обяснения. Сега ще трябва да преключим заседанието преди пет и половина. Трябва да остане време за заседанието на координаторите. Госпожа Гресле поиска думата. Тя бе докладчик. Благодаря. Не искам да коментирам регламента за Европейската служба за борба с измамите но да кажа нещо за структурирания диалог, който се различава от желанието на комисията. Структурираният диалог много ми напомня за създаването на комисии. А необходимо е да има задължително изискуеми резултати. Може би трябва да се върнем към варианта на комисията е, и подкрепата за Олав, която сме изразили. Става дума за Олаф в Европейския парламент и достъп до служебните места. Тук в парламента няма разногласие по отношение на правомощията на Олаф. Олаф ни е необходим, когато има злоупотреби. Става дума за политическите правомощи, политическия мандат, който е възложен. Очевидно средства са били изплатени за внасене на изменения. Тук не са засегнати финансовите интереси на Европейския съюз а, неща свързани с политическия мандат, с правомощията. Аз тук бих подходила много предпазливо. Не искам Олаф или комисията да ми влезат в кабинета и да започнат да ми робят из документацията. За това трябва да решим как ще а, се справим с а, политическите последици от това. Ако ще има проверки, проверки на място в кабинетите на европейските депутати, там трябва да подходи много внимателно. Трябва да се направи разграничение между политическия мандат и финансовия интерес. Като депутати ние тук се оказва, че имаме по-малко прави от гражданите на Европейския съюз. Все пак ние сме защитени с имунитет, но трябва пък да решим и какво правим с имунитета. И има един конкретен случай, който искам да обсъдим. Имаше един комисар, вече не е такъв и бе поканен от руска компания на яхта, отишъл на почивка на тази яхта и скоро след това въпросната компания получава специален достъп до пазарите на Европейския съюз. Но не е правено разследване от страна на Европейския съюз е, за голямо съжаление. Надяваме се, че няма друг път да се случи такова нещо. Интересуваме вашето мнение по въпроса. И е, бих искала да знае какво е положението и в други институции, не само в парламента, но и в комисията. Когато имаме предвид правомощията на ОЛАФ в области, които са решаващи за ОЛАФ, но нямат пряко отражение върху финансите. Господин Оди, искате ли думата? Е, микро. Съвсем накратко. Казахте, че председателят на Европейския парламент греши кой парламентът, председател на парламента греши, не знаем кой кого контролира. В този парламент ние, би, ние създаваме законодателство и би трябвало да знаем кое законодателство е приложимо. Последна възможност днес. Господин Кесър, заповядайте. Yes, uh, yeah, I see. Смятам, че мнението или мненията на председателя на парламента, поне онези, които стигнаха до мен чрез две писма и публични изказвания относно правомощията на ОЛАФ са грешни. И това е моето мнение. То не е толкова важно, колкото неговото, но ако искате да знаете какво е моето мнение, то вече е публично достояние, в писмен вид е представено. Това е моето мнение. То не накърнява правомощията на председателя на парламента или парламента. Парламента може да промени правилата, когато реши. Може да тълкува в по-малка степен, но това е и моя работа да тълкувам и да поемам отговорност за тълкованията и това е моето скромно мнение. Госпожа Гресле спомена един различен въпрос, до някъде свързан с темата. Съгласен съм с вас, въпросът е много важен. Той не попада в рамките на нашите правомощия, но попада в вашата сфера на дейност, вашия мандат. И аз съм бил депутат и именно по тази причина имам ясна представа и съм съгласен с вас. Вие си имате възложен мандат и той не бива да се повлиява пряко или косвено от нещо друго. Въпросът е важен. Ние се заехме с случая, няма да навлизам в подробности. Винаги сме били много любезни, изчаквали сме дни наред. А, след като разследващите работеха и след като говорих с генералния секретар на парламента, той ме помоли да предвидим време, за да може да излезе с някакво становище. Аз лично го осведомих. Три-четири пъти съм идвал тук, предварително да го осведомя какво ще предприемем. Така че от наша страна имаше пълна прозрачност и сътрудничество и възпитано отношенията, както трябва да има между институциите. Мога да ви отговоря сега с конкретни примери. Един от четиримата депутати, ваш колега, срещу когото бяха отправени обвинения в един вестник, се съгласи да осигури пълен достъп на разследващите, е, като присъстваше там и да бъде проведено събеседване. С него осведомихме генералния секретар за това. След това обаче го посъветваха нещо различно. В крайна сметка обаче той осигури достъп и ние го унивинихме напълно. Защото проведохме разследване, може и да грешим, но такъв бе резултата от нашето разследване и се оказа, че той е напълно невиновен. А във вестника бе заклеймен, оклеветен. Получихме писма от бивши депутати, които сега изразяват готовност да сътрудничат. Имаше и такива, които искахме да разпитаме в качеството им на свидетели и те отказаха. А това вече няма нищо общо с мандата или пък закрила на правомощията. Достъпът до кабинета е предвиден по регламент и по силата на междуинституционалното решение. Съгласен съм обаче, когато става дума за европейски депутати, да се отнасяме с уважение към вашия особен мандат. Ние сме готови да го направим. Така че достъпът, който получаваме, е с ограничения. Този депутат бе готов да осигури такъв достъп. И трябва да се бъдат спазени определени условия само за целите на разследването. Става дума за австрийския а, депутат и мерките, които провеждат други органи, разследствени органи, са далеч по-сериозни от тези, на които ние имаме право. Искам да ви уверя, че вие може да вземете всякакви а, решения, защото сте законодателите но всяко решение, което вземате, трябва да бъде добре обмислено, защото това може да има последици не само за парламент, но и за ОЛАФ и за комисията, тъй като ние взаимодействаме с всички други институции по същия начин. Ако нямаме компетенциите да разследваме парламента, няма да можем да правим такива вътрешни разследвания на другите органи. А решението е ваше. Uh, благодаря. Благодаря на всички за участието в днешния дебат. Тези от вас, които няма да остават за заседанието на координаторите, моля да напуснете залата до една-две минути. За сега няма да благодаря на преводачите, защото още ще ми трябва.